аргумент за съвместимост на националните бюджети с изискванията на Европейския съюз. Всъщност, нито една държава членка няма да може да спазва тези критерии.